приключихме нашата работа. Пожелавам ви приятно завръщане по домовете си. Ще се видим отново в Брюксел и следващия месец отново в Страсбург.